становище и ще го включа в протокола. А сега на кратко представене на доклада на господин Харбър. Доставка на развойни продукти, насърчаване на иновациите. Имате думата. Благодаря. Наистина много подходящ е факта, че госпожа Радинг е, представлява комисията тази вечер, защото а, е, тук се прави едно предложение, което разработваме с а, е, нейната служба вече в продължение на няколко години. И това е много важно предложение което има а, много съществени последици за европейската економика. И първо, Първото послание, което искам да отправя към комисията е да благодаря на госпожа комисар за водещата й роля, но а, бих искал много по-ясна да е тази роля, тя да излезе извън офисите на генералната дирек... дирекция, защото е от изключително голямо значение за економиката ни сега. За какво говоря? Сърцевината се състои в това – публичните власти в Европейския съюз разходват големи средства за купуване на продукти и услуги. 1800 милиарда всъщност отиват за доставки обществени поръчки. Какъв дял обаче от всичко това отива за а, насърчаването на новите решения на големите ни предизвикателствата, през които ние сме изправени? По-добро здравеопазване, по-добър транспорт, промяната в климата, по-ефективни сгради. И по-малко от 1% е, са доставките на развойните продукти. Ние имаме ясна цел в Лисабонската стратегия да развием нашата развойна научно-изследователска е, дейност до 3%. Имаме голям потенциал тук. И именно тук влизат тези доставки за развойни продукти. За какво става дума? Е, това са това е научно-изследователска развойна дейност, която ще даде възможност да се търсят иновационни решения, е, основно от малките предприятия. И те могат да отговорят на тези изисквания. И Наистина, тези интелигентни потребители би трябвало да мислят с една стъпка по-напред, за да видят къде точно могат да се търсят именно тези иновационни решения за съответното финансиране от публичния сектор, за да може да бъде финансиран тази развойна дейност. Първата стъпка е това, а следващата стъпка е жизнеспособността на тази, този продукт. Какви са ползите? За малката фирма очевидно са много големи. Когато имате тази подкрепя, ще бъде от изключително голямо значение за техния бизнес. И, освен това, ние знаем, че фирмите, дори да не стигнат до успешното решение, те вече са направили много сериозни стъпки при генерирането на нови продукти, които от своя страна ще донесат нови приходи. И в доклада ми е, всъщност се засяга именно тази инициатива да има водеща роля по отношение избиране на приоритетни области като транспорт или промяната в климата. И аз бих искал да имаме повече обмян на добра практика, обучение и разпространяване на това предложение. Надявам се, че комисията и е, целият колегиум ще ме подкрепи, за да можем да стигнем до това решение. В заключение, господин председателю, последните е, минутки, надявам се, че ще ми дадете тази възможност да довърша изказването си, искам най-напред да кажа пред празната зала, че има две становища, господи, от правната комисия и от комисията по промишлеността, но аз няма как сега да ги представя, защото е, такава е процедурата, а тяхното становище е изключително важно. Искам да благодаря и на докладчика в Сянка, който работи с мен и даде своя сериозен принос за материала. Едно решение, ако мога да кажа, гражданите публичните власти, бизнес сектора, инова, новаторите и европейската економика трябва да работят заедно. Именно за това е много важно да разгледаме въпроса именно през тази перспектива и трябва да продължим инвестирането в финансовата криза, защото дори сега в кризата е още по-наложително да го направим. Благодаря ви. Благодаря ви. Комисията има думата. Е, господин председател, аз съм абсолютно съгласна, защото е, развойната дейност за обществени поръчки е изключително важна. Тя изпълнява обществена услуга, но и дава възможност на индустрията да бъде водеща в международните пазари. Така че е, това са пари, които са отделени абсолютно удачно и именно в времената на криза трябва да помогнем на нашата индустрия да прилага на практика резултатите от научните изследвания, да търси иновации и нови решения за индустрията. Много се радвам, че докладчика господин Харбър в, заедно с комисията подкрепя предложения на комисията, които се подготвят от доста време. Тези предложения обаче се подготвят, но все още не са приложени на практика. Затова се надявам, че доклада на парламента ще даде тласък и важни елементи в нашата политика за научни изследвания – защото трябва да, създаде, да се създаде и търсене за иновационни продукти в Европа. Това ще означава много за нашата индустрия. Затова аз приветствам инициативата ви и поздравявам докладчика за извършената работа. Какви конкретни мерки ще трябва да предприемем в бъдеще? Какви стъпки? в следствие на препоръките от доклада мога да потвърдя, че комисията ще подкрепи действия по е, споделяне на опит, по информиране. Ще дадем и стимули за развитие на развойна дейност за обществени поръчки, особено за общи проекти, съвместни проекти. Ние сме обявили вече такива програми за създаване на предложения за е, мрежи от е, публична администрация, свързани с развойна дейност за обществени поръчки. Според мен правителствата в Европа трябва да включат развойната дейност по обществените поръчки в е, своите програми за инвестиции, в своите планове за възстановяване на економиката. Това е един добър начин за започване на тази дейност. Комисията планира да излезе с съобщение през март тази година за стратегия за развитие на информационни и комуникационни технологии и тази тема ще бъде включена и в това становище. Някои страни членки са започнали вече да експериментират с пилотни проекти с развойна дейност за обществени поръчки. Надяваме се, че ще има и нови такива проекти. И приканвам всички евродепутати, когато се връщат с страните си, да разговарят с съответните министерства, да разговарят с общините, защото единствено обединени ще можем да направим нещо в тази област. Благодаря, госпожо комисар. И сега последният депутат, който е тук в залата. Утре 9 до 13, от 15 до 19.30 и след това от 21 до 24. Пожелавам ви отлично